да ви подбуди. И така, преминаваме към упростена процедура по 4 доклада. Първо, доклада на господин Николеско, електронно гласуване, начало на гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. предложението, извиня, извинява се председателят, докладът е прият. Докладът на госпожа Тайн за приложимото право в областта на регистрираните партньорства. Електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Докладът е прият. И следващия доклад е на госпожа Тайн. Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Докладът се приема. И накрая докладът на господин Крамер, Европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа. Електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Господин Лизе, вие сте доста спортен тип. Гласувахте ли? Край на гласуването. Докладът е прият. Благодаря. Сега преминаваме, преминаваме към доклада на госпожа Антонеско. А, и докладчикът е тук. Добре дошъл. Господин Крамер, току-що приехме вашия доклад, да знаете. <laughs> Ich nehme an, es war der Fahrstuhl. Предполагам, че асансьора ви е забавил. Ja. So, wir kommen jetzt zum Bericht von... Сега преминаваме към доклада на госпожа Антонеско право на достъп до адвокат в рамките на наказателни производства и право на общуване след ареста. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме така измененото предложение. За, против, въздържали се, приема се. Сега електронно гласуване на законодателното проекто решение. Начало на гласуването. Всички колеги ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Честито на госпожа Антонеско. Сега гласуваме доклада на колегата Санчес Преседо, договорите за кредити за жилищни имоти. Гласуваме блок 1, предложение за изменение 117. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок 2. Две отпада с предложение от 1 до 16. Сега гласуваме така изменения доклад за, против, въздържали се. Приема се. Господин Санчес Презедо, помолихте за думата по законодателната резолюция. Tras los trílogos, el único punto pendiente de consenso es una cuestión остана само един е, открит въпрос. Той е по-скоро технически и е свързан с прилагането. Прилагането. Позицията на парламента беше ясно заявена. След консултиране с, с различните вносители на предложения и след като се съобразихме и с мнението на председателите на комисии, а, стигнахме до извода да отложим гласуването на а, законодателната революция. Това е по правило 57.2 от а, правилника за нашата работа. За, против, въздържали се. В такъв случай окончателното гласуване се отлага. Сега докладът на колегата Маркарти, търговията с вътрешна информация и манипулиране на пазара. И изменение 2. Гласува се в две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част електронно гласуване, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Така че отпадат блок 2. Сега из... гласуваме така измененото предложение. За, против, въздържали се, приема се. А, законодателната проекто резолюция гласуваме електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се честито на госпожа Макарти. Сега докладът на колегата Групарчик, изменение на регламент 2187 от 2005 на съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белтия и протока Оресунд. Предложение 1, изменение 1 до 3 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме така измененото предложение. За, против, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция, електронно гласуване, начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Честито на господин Гробарчик. Сега докладът на колегата Бусек, бившия ни председател, постигане на реално функциониращ вътрешно европейски енергиен пазар. Точка трета от оригиналния текст. За, против, въздържали се. Проверяваме с електронно гласуване начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се точка 14. За, против, въздържали се, приема се. 27 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване за втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 точка от оригиналния текст, първа част за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се, приема се. Точка 44 за. Против, въздържали се, приема се. Точка 59 е, в две части. Първа част за, против, въздържали се, Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Добре, електронна проверка, начало на гласуването за втората част на 59. Край на гласуването. Отхвърля се. 65 първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. Целият текст на резолюцията за, против,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 против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 25 за, против, въздържали се, приема се. Точка 55 за, беше ясно, няма да проверяваме. 55 за, против, въздържали се, приема се. Втора част на 55 за, против, въздържали се, приема се. 57 първа част за, против, въздържали се, приема се. И втора част за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията електронно. Начало на гласуването. Всички депутати ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се честито на госпожа Клева Кеко. Сега докладът на колегата Милана, който поиска да вземе думата преди началото на гласуването. Къде сте, колега Милана? Само една техническа корекция, корекция, господин председател. Доклада беше изготвен преди 1 юли тази година, а Харватия по това време се присъединяваше и сега трябва да има корекция в текста, тъй като Харватия е член. Господин Милана, службите гарантираха, че във всички езикови версии ще бъде нанесена поправката. Благодаря. Сега гласуваме точка четвърта, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Да проверим, добре, начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. С малко мнозинство, но се приема. Точка 23 за, против, въздържали се. Приема се. Преминаваме към гласуване на резолюцията общо за, против, въздържали се, приема се. Честито на господин Милан. Преминаваме към доклада Деланге. По-ефикасни економически целесообразни услуги за устен превод в Европейския парламент. Чудесно! Има альтернативно предложение. Председателят употреби думата контраудар. Започвам от начало, за да се поправя. Има контраудар удар на социалистите, а именно альтернативно предложение на политическата група СИД. Моля, гласувайте електронно това альтернативно предложение, начало на гласуването. Абсолютно е Край на гласуването. О, контраударът успя. Приема се. Е, така че отпада гласуването на текста на докладчика. Предложението е прието, както винаги социалистите нанесоха успешен удар. И така, дами и господа, преминаваме към, най- към най-красивия доклад за днес. Колегата Фокс ни е написал доклад за хазартните игри по интернет на вътрешния пазар. А, някой ми каза, че вече е имало залагания за крайния изход от гласуването. Преминаваме към точка 2 от оригиналния текст. Електронно гласуване. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втора част. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 5 от оригиналния текст, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка 19. Беше ясен резултатът, приема се, казва председателят. Приема се. Благодаря ви, че се съгласихте. Точка 19, първа част. За. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за. Втората част, добре, електронна проверка за втора част на точка 19, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Според мен е същото мнозинство или искате да проверим? Електронна проверка за трета част на точка 19. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 28. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се, според мен. Точка 29. Електронно гласуване. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Точка 31. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 41. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 53. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Лявото крило показва признаци на умора. Не както винаги, само днес по изключение. Сега втора част на точка 53. За, против, въздържали се, приема се. Точка 56. За, против, въздържали се, приема се. Точка 59. За, против, въздържали се, приема се. Точка 61. За, против, въздържали се, приема се. Точка 64. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме така изменения текст на резолюцията. Електронно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Докладът е прият честито на господин Фок. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine... И така, дами и господа, сега трябва да вземем кадрово решение. Става въпрос за назначаване на господин Луиджи Берлингуер за член на комисията, създаден по силата на член 255 от договора за функциониране на Европейския съюз. Сега ще ви свети само синята лампичка, но ще можете да гласувате за против въздържал се, както винаги. Просто няма да се вижда е, електоралното ви поведение. Значи гласуваме електронно начало на гласуването. Абен, колеги. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. господин Берлингуер е избран, да му е честито. Сега преминаваме към а, обясненията на вота и заседанието ще се ръководи от колегата Блазък.